изказване. Процедурата за снимане на имунитета на господин Молнер е прекратена. От три политически групи получих номинации за участие в делегации и комисии. Списъка ще бъде публикуван и ако до края на заседанието не постъпят възражения,